налагане на мораториум върху екзекуциите. Също така днес се състояха, извинете, вчера състояха президентски избори в Украина. Все още нямаме официална информация за това как са протичали изборите и за резултатите им. В момента в Украина се намират наши колеги като наблюдатели за изборите. Ние се надяваме, че изборите ще бъдат честни. Същото е и нашето отношение и нашата надежда за втория кръг от изборите. От 1 януари и Испания пое председателството на Европейския съюз. Ние се надяваме, че това председателство ще бъде успешно и ще постигне целите си. В дневния ред имаме среща с министър-председателя Сапатеро, за да обсъдим програмата на трите председателства – испанското, белгийското и унгарското. Уважаеми колеги, бих искал да отправя към вас най-добрите си пожелания за новата 2010 година, началото на новото десетилетие. За нас началото на това десетилетие ще бъде сложно, ще трябва да работим усърно. Имаме нова година, нов договор, една нова епоха в историята на Европейския съюз. Европейския парламент поема особени отговорности за бъдещето на Европейския съюз и ние осъзнаваме това много добре. Сега позволете ми да премина към дневния ред. Протокола от предишното заседание от 17 декември е разпространен сред вас. Има ли някакви възражения или допълнения към протокола? Не, протоколът е утвърден. Бих искал да ви информирам, че